Mes chers collègues, Скъпи колеги, добър ден! Ако обичате, заемете местата си. Надявам се, че сте добре. Хайде. Покриваме комисията. Първо, съобщение на председателството. Решенията взети вчера от координаторите. Е, преписите са раздадени. Ако няма възражения от сега до 12.30, решенията се приемат. Но незабавно пристъпваме към гласуването. Е, е, ще проверим ли кворум, но като все пак ще направим една проба. В добро настроение ли сте, да или не? Сега да видим колко члена са в добро настроение. И аз съм добро настроение, така. Председателката. Аз съм гласувала с един глас повече. Аз няма да гласувам, защото зелените излизат в нормален брой. И така, да видим комисията дали е в добро настроение. Сега ще стане ясно. Трима са в лошо настроение. Хайде. Е, отново започваме с поименно гласуване за господин Теличка. Гласувам се. Е, шегувам се. Е, така, започваме. Започваме с политиката на сближаване и тематичната цел на сърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участниците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури. И започваме естествено с доклад на господин Злотовски. Добър ден, господин Злотовски. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 не е ясно. Ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение номер 34 се отхвърля. Продължаваме. Компромисно изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 44Б за, против, въздържали се, приема се. Из... Е, искате да проверим? Добре. Начало на гласуването по 44Б. Край на гласуването. Изменение 44 Б се приема. Имайте ми доверие. Да, добре, до някъде ми имате доверие. Благодаря. 47 изменение. Против? Въздържали се? Приема се. 48 изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 изменение за, против, въздържали се, приема се. 53 изменение за, против, въздържали се, приема се. 54 изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Десето изменение се приема. Единайсето изменение. За. Против. Господин Вимвонде, какво правите сега? Господин Маринеско, обърквате всички. Отначало. Единайсето изменение. За против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. Веднага окончателното гласуване. Така, внимавайте. Начало на гласуването, електронно гласуване. Край на гласуването. плюс 35, минус 3 и 1 въздържали се. Господин Золотовски, браво, вашия доклад се приема. Така, продължаваме. Сега ще гласуваме по защитата на конкуренцията във въздушния транспорт. Доклад на господин Маркус Пипер. Така, започваме. Компромисно изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Изменение 86. За. А то отпада, извинете. Е, е, автоматично изменението преди след 74 се приема, значи 86 отпада. Компромисно изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. 102 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Но ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 102 се приема. Компромисно изменение 3 за против, въздържали се, приема се. 106 изменение за 107 изменете. 107 изменение за против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате да проверим ли? Добре, айде проверявам. 107 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 107 се отхвърля. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се. И той е, не знам. Начало на гласуването. Не е много ясно. Край на гласуването. Измерение 109. Хайде, закривам гласуването, нали не възразявате? Приема се. Компромисно изменение 4. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Компромисно изменение 4 се приема. 4 аз за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 70-то измерение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно измерение 6 за, против, въздържали се. Компромисно измерение 6 се приема. Компромисно измерение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 183 за, против, въздържали се, отхвърли се. 184 изменение отпада. Изменение 185 отпада. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. Компромисно изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение на ЕКОМ 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 179 отпада. Знам бе. Изменение 181 за против, въздържали се, отхвърли се. Изменение 186 за против, въздържали се. Ще проверим. И така начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 186 се отхвърля. Компромисно изменение 14 За, против, въздържали се, приема се. Изменение 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Екон 31 и 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Три еднакви изменения. 241, 242, 243. Извинете, няма да ги гласуваме, те отпадат. 244 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Хайде, гласуваме пак. 244. Начало на гласуването. Край на гласуването. Гла... Имайте ми доверие. Продължаваме. 244 то се отхвърля, 245 то за. Против. Кой се въздържа? Приема се. Добре, ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре, че сте тук. И така, продължаваме. 246-то изменение за. Против. Кой се въздържа? Приема се. Следващите три, 247, 48 и 49 отпадат. Пристъпваме към Екон 33 за. Против. Кой се въздържа? Не е ясно. Гласуваме отново. Начало на гласуването. Екон 33. Край на гласуването. Приема се. Така че трябва да вдигате ръка. Следващите три, 250, 251, 252 отпадат. И така, гласуваме 253-то изменение, ЕКОН 34, изменение 262. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Да не е ясно. Така, отново гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Плюс 26 гласа приема се. Продължаваме с 263-то изменение. Кой е за? 263-то. Чакайте. Кон 34 е прието. Така, 264. 264-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Така всичко останало отпада. Пристъпваме към изменение 265. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17. За, против, въздържали се, приема се. 82 изменение за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. Следващите 3, 290, 91 и 92 отпадат. Пристъпваме към 290. Следващите две са еднакви. 293, 294. Гласуваме едновременно. За. Против. Кой се въздържа? Приема се. 295 изменение. Искате да проверим двете предишни ли? Добре. Начало на гласуването. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 295-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърли се? 296, 297, 298 отпадат. Пристъпваме към изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 299 изменение. Отпада. Извинете. И следващото изменение 300 също отпада. 301. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Компромисно измерение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 84. Хайде. Гласуваме го. 84-то изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. По изменение 84-то. Да, приема се. 16-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 17-то изменение. За. Против. Въздържали се. Не е ясно Не вдигате ръка? Да, господин Пипер. L'amendement 17. 17-то изменение. Гласуваме 17-то изменение. Започваме. 17-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 19-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 2 за, против, въздържали се, приема се. Екон 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Екон 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Екон 6 за, против, въздържали се, приема се. Екон 7 за, против, въздържали се, приема се. Екон 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 е оттеглено. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 41 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 52 е оттеглено. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ще проверим. Начало на гласуването по изменение 53-то. Край на гласуването. Изменение 53-то. А, да, не беше ясно. И така, то е отхвърлено. 55-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Екон 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 отпада, 57 изменение за, против, въздържали се, Приема се. Изменение трето за. Против. Въздържали се. Приема се. 60-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. И така. Това пада. Пристъпваме към 72-ро изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измененията 73-то до 75 81 и 87 падат. Пристъпваме към 77 изменение. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Така, отново гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 77 се приема. Седемдесет и шесто отпада. 80 За, против, въздържали се, отхвърля се. 85 пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 61 първо отпада. Изменение 88 така. Има ли възражения по двете части? Няма. Добре, в такъв случай гласуваме първо, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега ще гласуваме окончателния доклад, начало на гласуването. Край на гласуването. Плюс 28 срещу 9 гласа, двама въздържали се. Доклада на Маркос Пипер се приема. Сега не си тръгвайте веднага, защото отново ще гласуваме мандата за преговори. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Госпожа Тапардал не сте гласувала? И така, край на гласуването. Да, приема се. Плюс 34 срещу 5 гласа няма въздържали се. Мандата за преговори се приема. И така. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Отново ще разгледаме пакета за мобилност и заплащането на такси от тежкотоварни автомобили. Госпожа Рево Далон, господин Клун и госпожа Салини са докладчици. Нека тези, които желаят да напуснат залата, да го направят тихо. I'll...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 Allez, chers collègues, nous allons continuer à présent. Скъпи колеги, сега продължаваме с една по-различна, но също толкова важна дискусия. Ще обсъдим пакета за мобилността. Първия пакет. 2309 изменения. 2309 изменения бяха внесени, което е доказателство за големия интерес, който проявява нашата комисия по въпроса. Докладчиците и докладчиците в сянка ще трябва сега да работят доста усърдно, за да успеят да постигнат компромисни изменения преди да гласуваме на 24 май. Осъзнавам, че задачата им съвсем няма да бъде лесна, но нека всички заедно да вярваме в успеха Пожелавам на всички колеги успешна работа, за да може да се намери солидно мнозинство за компромисните предложения. Сега ще дам думата на докладчиците. Най-напред на докладчика за директивата по евровинетките. След това ще проведем дискусия, ще чуем и становището на Европейската комисия, след което отново ще дам думата на докладчика за заключителни думи. Госпожа Рево Далон, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не съм сигурна, че на 29 май ще гласуваме. Тогава сме в Страсбург. 29 май ли казахте? Не. Гласуването ще се проведе на 24 май. Не на 29, така ли? Не. На 24. А след това ще гласуваме и в пленарна зала, но нямаме още дата. Добре. Скъпи колеги, скъпи докладчици в сянка, над 480 изменения бяха внесени по доклада ми. Значи 485 три изменения бяха внесени по този доклад от 2399, които вие цитирахте. Няма да губя излишно време, за да се спирам на различните предложения, които са включени в измененията, но все пак ще ви очертая основните а, насоки, в които вървят тези изменения. Има голяма подкрепа за. Vous êtes tous très доста сте разпръснати там. Започвам от начало. Установявам, че има подкрепа за постепенното излизане от системата за евровинетките и преминаването към а, система, която да взема предвид изминатото разстояние принципът потребителят плаща е този, който получава подкрепа. Някои евродепутати искат 2022 година да бъде дата, която да се прилага за всички превозни средства. Други депутати искат да се направи разграничение между тежкотоварни и лекотоварни автомобили, но като цяло ми се струва, че имаме консенсус по отношение на края на системата за евровинетките. А по отношение на датите, на сроковете и така нататък, това ще се обсъди по-нататък и ще намерим добър баланс в рамките на компромис компромиса. Отчитам позицията на някои депутати, които желаят да останат евровинетките за лекотоварните автомобили, но ми се струва все пак, че мнозинството е готово днес да отидем по-напред, като включим лекотоварните автомобили в приложното поле на директивата. На принципа замърсителят плаща. Това е следващото нещо, на което искам да се спра. Разочарована съм от някои колеги, които внасят изменения с цел да ам, таксите за пътно таксуване да не бъдат обвързани с емисиите на въглероден диоксид. Аз смятам, че трябва да не бъдем по-малко амбициозни от предложението на комисията, напротив, трябва да го засилим. Както съм казвала многократно, изключително важно е нашите ангажименти по отношение на климата да се превърнат в действителност. Тази директива трябва да бъде повратен момент при прилагането на принципа замърсителят плаща. В това отношение ще трябва да се вземат предвид резултатите от работата на Комисията по околна среда. На следващо място, относно допустимостта на системите за пътно таксуване, без значение от кои групи са всички депутати, внасят изменения, които подкрепят доклада ми, а именно да се засили приемането на социално-економическите аспекти при сформирането на системи за пътно таксуване. Има много изменения от евродепутати, които имат за цел да се улесни системата, която се прилага в планинските райони. Те са много по-чувствителни по отношение на автомобилния трафик и трябва да се вземе предвид системата за пътно таксуване за периферните региони. В заключение бих искала да се спра на рисковете от изключването на договорите за концесия на някои случаи. Договорите за концесия могат да отговарят на принципа за европейско регулиране. Не трябва да се отлага с 10 до 20 години внасянето на този механизъм, по който работим днес. Благодаря, госпожо докладчик. Казва председателката. Сега ще открия дискусията. Давам думата на господин Бар. Жорж, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Кристин работи вече от известно време по темата. Имахме заседание на докладчиците в Сянка на два пъти, на които обсъдихме определенията и някои по-малко критични моменти в предложението. Свършихме добра работа. Знаем, че все още има някои трудности, които очевидно ще е, наложат е, допълнителни интенсивни дискусии. Е, много амбициозно и смело работим по досието, за разлика от съвета, който като че ли не проявява до край желание за последователност. Струва ми се, че е, това е в резултат на желанието на някои от държавите членки. Естествено, е, това ще се е, отрази и на по-късните преговори. Затова аз подкрепям идеята за един амбициозен подход. Това, за което би трябвало да поговорим все още много сериозно, е европейската маркировка, разходите за задръствания. Тук има различни мнения. Много важно е, естествено, и приемането на новата система от населението. Това ще бъде основна тема. Някои от водачите на МПС се оплакват и днес от цените на бензина, на данъците за МПС. Така че с новите предложения ние предвиждаме нови натоварвания за водачите. Ще трябва при всички положения много добре да аргументираме нашите предложения и все пак да спазваме определени граници в рамките на действащите договори има определен рисков момент. Това е един аспект, на който трябва да обърнем внимание. Правната сигурност е много важна, за да видим как точно могат да се актуализират договорите и да постигнем и съответното правно съответствие за в бъдеще. Сигурен съм, че ще има е, различия в мненията, но много се надявам, че докладчикът е, ще е, успее да намери подходящия подход. Големите принципи замърсителят плаща, потребителят плаща тези принципи се признават все пак от всички. Това е моето мнение. Благодаря. Мерси боку, Ба. Благодаря господин Бар, господин Ван Дален. Заповядайте. Ja, goedemorgen. Добро утро. Големите принципи и общите принципи, е, е, най-вече потребителя плаща, няма да са обект на дискусия. И все пак, госпожо председател, мисля, че ще трябва много внимателно да прилагаме основните принципи. Защо Европейския съюз всъщност започна дискусията във връзка с таксите за използване на пътищата? Тази дискусия започна тъй като ни се искаше по пътищата да виждаме все пак е, е, по-леки котоварни автомобили и по-малко тежкотоварни. Е, и все пак искахме и да насочим, така да се каже, движението и към други възможности за придвижване, които са по-екологосъобразни. Но виждам, че нещата някакси почват да се разводняват с времето на съседанията на докладчиците в Сянка стана ясно, че ние все пак искаме да се придържаме към първоначалните цели и тук става дума за така да се каже, таксуването и данъците в Европейския съюз. За някои това е един вид данъчно убежище, но за други е натоварване е, имаме, е, така да се каже, е, предпочитания за релсовия транспорт. И това означава, може би, за някои, за да прехвърлим нещата повече към ЖП транспорта, да натварим повече участниците в пътното движение, но не прекомерното натоварване е решение на проблема в рамките на отделните политически групи. Е, става дума най-вече за е, е, включването и на автобуси, и на така, електровелосипедите и велосипедите. Всичко това естествено е чудесен вариант, но но все пак някои от колегите застъпват все още така да, доста твърди позиции в това отношение. А, ние бихме искали във всеки случай в моята политическа група а, да а, включим и автобусите тук и а, велосипедите. Ако а, а, тези, които а, а, използват гориво а, или мотоциклетите, а, в това отношение е, трябва да има яснота, но ние държи държим и на пите. Е, е, не съм привърженик обаче на идеята, че трябва да се избързва. Някои казват, много бързо трябва да се приеме това досие и така нататък. Няма нужда от много приказки. Не, нещата са много сериозни. Да, тук се спомня датата 24 май. Това е нещо, което според мен просто няма да стане. Е, моята политическа група ще бъде е, в е, Ротердам. През май ние там ще посетим редица места, на които ще могат да се демонстрират и отделни проекти, така че 24 май просто според мен не е най-добрата дата. Ще имаме проблеми. Но при всички положения, госпожо председател, ние сме на път е, да решим проблемите, е, ако работим конструктивно, но ако спазваме и тези много важни от наша гледна точка е, въпроси, които поставих тук. И те са свързани с принципите. Благодаря. Благодаря, господин Ван Делен. Определихме 24 май за да можем максимален брой депутати да съберем. Аз също имам доста работа. Целта е да приемем първия пакет за мобилност същия този ден. Повтарям, не може да накъсваме първия пакет. Всички различни директиви, които са част от първия пакет, ще се гласуват в един и същи ден в парламентарната комисия и в един и същи ден в пленарна зала. Господин Реке има думата. Сега заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за чудесния доклад и за бързината, с която го договори точно преди крайния срок за внасяне на измененията. Подкрепяме основната амбиция на доклада. Смятаме, че това е курса, по който трябва да поемем и трябва да го прилагаме а, е, еднакво. Принципът за замърсителят а, е, плаща и принципът за включването на всички е, а, превозни средства са принципи, които подкрепяме. Всичко обаче трябва да бъде включено в рамката. И ако всичко това се включи в рамката, евровинетките изчезват. Не може да има съжителство между тези две системи. Трябва да има последователност и повече видимост, както и еднакво прилагане в цяла Европа. Както каза и Жорж, ще ни е трудна битката с съвета. Важно е хората да приемат тези такси. Освен ако не дадем на заден и не е, е, решим таксуването да се прилага по друг начин. Важно е обаче да защитим позицията си пред министрите на финансите. Относно договорите за концесия, аз се чета пресата и съм малко безпокоен, че погрешно ни разбират. правна е, стабилност. Да, има си принципи, трябва да ги спазваме, трябва да бъдем последователни в действията си и договорите за концесия да бъдат правно издържани. Договорите за концесия са свързани с амортизацията на инфраструктурата. Не може да се облага повторно подобен тип е, договор това означава, че договорите за концесия трябва да бъдат включени в общата разпоредба. И по този начин ще има и правна сигурност. Искаше ми се също така да стане ясно кой би могъл да прилага механизма кой би могъл да направи така, че държавите членки да приемат еднаквото прилагане на механизма? Важно е да създадем този механизъм, защото в противен случай ще има различни такива механизми, може би на национално равнище, ще има различни системи за пътно таксуване, което означава, че местните общности на самоуправление също би трябвало да бъдат включени. виждаме, че по-старите автомобили са включени в категорията с останалите. Струва ми се, че говорим за скромен брой стари автомобили, така че те могат да бъдат разгледани по малко по-различен начин. Не виждам защо да не съберем голямо мнозинство около тези идеи. Още повече, че, както каза Жорж, дискусиите с съвета няма да са лесни, което означава, че ще трябва да бъдем по-единни. Вие мислите за автомобила на Шарл Дегол, за това, нали? Той беше е, повреден по време на атентата. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и за проекта на текста, както и за доброто сътрудничество. Темата е много сложна и затова е, това е важно. Приказките и делата се разминават много силно в Европа. Едва ли можем да си представим по-голяма пропаст. Добре, е, замърсителя плаща, потребителя плаща, е, честна, лоялна конкуренция. Винаги сме говорили за това и никой не е възразявал. Но когато се стигне до конкретни примери и кажем това е нелоялна конкуренция и имаме някакво предложение, е, веднага започват възраженията. Е, и след като ние помежду си не се разбираме и в съвета няма какво да се чудим, че държавите не се разбират. Добре, е, от години говорим за това, че е по-хубаво да прехвърлим част от товарния транспорт е, е, на ЖП транспорта. Добре, и независимо от всичко, там има едни определени, така да се каже, замърсявания на километър. Ако ги измерим, обаче нещата са несравними в рамките на автомобилния транспорт, естествено, нещата са много по-замърсяващи. И независимо от всичко, може би само около 1% от превоза на товари междувременно се е изместил, откакто говорим за това към ЖП транспорта. Е, добре, ние е, не съумяваме някакси да наложим именно екологичните принципи и да е, наказваме замърсителя. 40% е, по пътищата от замърсяването всъщност идва е, и в Европа, изобщо идва от е, автомобилния транспорт. В градовете е с 70%. И трябва да се замислим много сериозно и да действаме. Съвета е, знае много добре за какво става дума, не е нищо ново. Добре, е, за да се финансира е, е, се въведоха таксите за пътните такси от 3,5 тона нагоре. Тук сега нещата естествено се свързват и с а, диференцирането, лекотоварните, шкотоварни автомобили, а, пътища, а, а, релсов транспорт, но а, нека да помислим а, за това как а, швейцарците решиха проблема. Те са много по-умни от нас и а, аз много им благодаря за този чудесен модел, който а, те е, реализираха. Е, няма защо да се питаме защо е, швейцарците не са в Европейския съюз. Можем само да съжаляваме за това. И така. Uh, 1600 евро е субсидията, която се дава на всеки нов автомобил в Европа. И това са пари на дънакоплаците. Uh, би трябвало да се замислим дали това е действително лоялна конкуренция. В някои държави е така, в моята държава, например, е така. Ако е за теб, за твой автомобил, добре, обаче става дума за много повече. И така, съфинансиране имаше е, и в Испания и на практика на всеки половин час ще видите по пътищата и то по определени пътища, които не са магистрали, там няма пътни такси, товарен автомобил и то тежко товарен автомобил. Тези пътища не се използват, инак сега вече са доста натоварени, но както и да е, нито един частник няма да пръска пари напрасно. Ние във всеки случай желаем пътни такси да има за всички пътища, независимо от категоризацията им и таксата действително да се прилага, да се събира. Какво точно може да се постигне с събраните пътни такси, какво може да се финансира, това можем да видим какво се прави в отделните страни, но при всички положения не върви нали, да събираш такси за един пътен участък и да ги влагаш за нещо съвсем различно. Не трябва да се поддържа инфраструктурата. В Балтийските е, държави, да кажем, за товарния транспорт таксите са много високи, в други държави членки за личния те автомобили таксите са много високи. При всички положения на нас ни трябва една балансирана система за всеобхватната пътна мрежа. Благодаря ви. Thank you, dear chair, <clears throat> dear colleagues. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Горещо благодаря на Кристин и на нейния страхотен екип. Зная, че вече а, свършихте чудесна работа, имайки предвид огромния брой изменения. Смятам, че можем да работим в тясно сътрудничество и да намерим решение. Трябва да се опитваме да намерим решение, а не да а, очертаваме всички проблеми. А, лесно е да се очертават проблемите, но е по-трудно да се намери решение. Основната идея за а, потребителя плаща е приемлива за нас, но все още има някои нерешени въпроси, като например връзката с обществения транспорт. Как ще продължим да работим в това отношение по-добре е от начина по който го правим днес? Как ще работим с регионите, с периферните райони? тези, в които има повече хора, тези, в които има по-малко, в тези, в които няма обществен транспорт и в тези, в които има. Има огромни различия в това отношение. Необходимо е да намерим гъвкаво решение за различните зони, райони и държави членки. Ако сме гъвкави, ако системата е гъвкава, интелигентна и отворена, ако вземем предвид и Big Data, то тогава бихме могли да намерим решение – което да съответства на нуждите на държавите членки, а не просто да кажем, ето това е решението, прилагайте го всички. Ако ще предвиждаме изключения, е добре внимателно да ги обмислим. Необходимо е да бъдем разумни. Обикновенно Ние започваме да се борим едни с други по въпроса за лодките, автомобилите, моторите и така нататък. Нека да не забравяме мултимодалността. Как бихме могли в този случай да отчетем мултимодалността? Добре е да помислим за обществения транспорт, но е добре също така да помислим за споделянето. По магистралите много често виждаме много автомобили с по един човек вътре и всички автомобили се движат в една и съща посока. Може би трябва да помислим и за по-други альтернативи, а не само за обществен транспорт. Това, което ме притеснява малко, е начина по който обвързваме данъчното облагане, което вече се прилага в държавите членки в сферата на транспорта. И идеята за евровинетката. Безпокоя се, че ще трябва да водим истинска битка с държавите членки по отношение на вече действащото данъчно облагане в сферата на транспорта. След като получихме тези над 2000 изменения, аз установих, че същевременно зимата изненада цяла Европа. И на заседанието на докладчиците в Сянка установихме, че когато се опитваме да отделим средства в рамките от евровинетката за безопасност в сферата на транспорта и безопасни паркоместа, места, Трябваше да помислим за безопасни паркоместа за всички при различни условия по всяко време на годината, почитайки различните метеорологични условия. Смятам, че най-напред трябва да променим начина си на мислене. Тук, в нашата комисия и в екипа, който работи по евровинетките – ако всеки се придържа към позицията си и подкрепя само една единствена идея, то тогава за Кристин и екипа и ще бъде трудно да намери компромисно решение с нас. Но ако сме по-отворени, ако смятаме, че всички можем да постигнем една голяма цел заедно, то тогава бихме могли да се справим и да намерим решение. За да успокоя Йелс, Нил, Йенс Нилсън, и в негова чест бих искала да кажа, че сега ще трябва да се борим, за да бъдем европейски шампиони по отношение на евровинетки светла му памет. Благодаря, госпожо Килонен, за това, че е, завършихте изказването си с няколко думи към Йенс Нилсен. Госпожа Аюто. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отличната работа. Благодаря и за това, че е, запази основните идеи от предложението на Европейската комисия. Аз подкрепям предложението на Европейската комисия, както и предложението на докладчика подкрепям този параграф, в който се говори за електронни системи за пътно таксуване, които се базират на времето, а не на разстоянието. Относно измененията, които внесохме, те се отнасят най-вече до два аспекта. Първо, до значението на инвестициите в инфраструктура тези инвестиции трябва отново да бъдат включени в транспортния сектор. Защото в някои региони, в някои държави членки такава пътна инфраструктура липсва. Вторият аспект е свързан с прозрачността. Прозрачност при инвестициите по-голяма видимост за потребителите. Това е необходимо за повече безопасност, за защита на околната среда и за осигуряване на сигурност на инвестициите. По този начин гражданите ще могат да разберат какви са положителните последствия от инвестициите. Необходимо е да има прозрачност също така и по отношение на инфраструктурата на държавите членки. Сега по компромисните предложения. Приветстваме разширяването на приложеното поле на директивата. А относно вторич, второкласните пътища, имаме някои съмнения в това отношение. Трябва да помислим какви ще бъдат економическите последствия за малките и средни предприятия, които работят в сферата на транспорта. Или е, по-скоро имам предвид системите за пътно таксуване при второкласните пътища. Добре е да се инвестира и в паркинзи, в паркоместа, като по този начин ще гарантираме добри условия на труд на водачите на автомобилите. Не може е, да създаваме нови паркоместа, които да бъдат толкова скъпи, че да не могат да бъдат използвани от водачите, които работят за по-малки фирми. Важно е да има прозрачност. Подкрепяме като цяло всички компромиси. Благодаря, госпожо Айюто. Сега ще дам думата и на други членове на парламента, които не са докладчици в сянка, господин Кор. Ja, yeah, vielen Dank, liebe благодаря, е, скъпа Кристина, и благодаря и на теб е, за работата, която си извършила. Ще се концентрирам върху четири точки. Е, разходите и днес се носят от потребителя. Това ще доведе до едно двойно натоварване, което не е необходимо. И затова смятам, че трябва да се въздържим по отношение на тази директива. И Що се отнася до задръстванията, е, е, трябва да знаем, че е, никой не стои в задръстване с удоволствие и така и така си плаща и с нерви, и с пари, и с бензин. Добре, пътните такси са в крайна сметка добро средство. Те правят пътната мрежа по-безопасна, насърчават сектора на транспорта. А що се отнася до таксите е, във връзка с изминато разстояние, това е единствения смислен начин, естествено, за е, е, справедливо разпределяне на разходите и натоварването и за екологично чисто управление на транспорта. Според мен би трябвало по-бързо да въведем в крайна сметка новите моменти. Никога не съм бил приятел на дерогациите, но все пак има дерогации, които са смислени. Те дават възможност на някои държави членки да се приспособят към новата система. По исторически съображения това е уместно. Благодаря. Господин Вим Ван Декамп. Благодаря, госпожо председател. Благодаря първо на Кристин за много и ясния доклад, е, както и за е, ясното очертаване на основните моменти в текста. Ние бихме желали да е, екологизираме е, този е, сектор. Да, много се говори за е, екологичните мерки по отношение на транспорта, както каза Михаил Крамер. Но крайно време е действително да видим и резултатите в рамките на Европейския съюз, след като толкова дълго се говори за това. И все пак смятам, че госпожа Кристин е, все пак е, бърка в някои случаи е, и прави неправилен избор. Нека да вземем, да кажем, така, селските райони, е, транспортния участък и транспорта между две села. Не желаем е, в никакъв случай да натоварваме хората там. Е, да, госп... Кристин живее в един градски район и естествено мисли за автобусите повече, може би, отколкото за селските райони. Но не бива в никакъв случай да натоварваме прекомерно хората, които живеят и работят там, в селските райони. В някои от провинциите нещата е, стоят малко по-различно, отколкото, да кажем, е, в градските е, големи райони. Има, да кажем, магистрали, които минават през територията на провинцията, но ако тежкотоварните автомобили се изнесат към, така да се каже, втора и трета категория пътища, тогава пак ще има проблеми Нека да видим как стоят разходите. Добре, е, плаща се на разстояние, е, плаща се по е, емисии CO2. Тогава едва ли ще можем да накараме, да кажем, нашите приятели от DHL да чакат прекалено дълго по задръстванията или да плащат повече. А, аз а, не смятам, а, че а, моя приятел Кох а, е, а, така да се каже, а, е, прав в някаква част от е, предложенията си. Е, ние виждаме, че в крайна сметка в това отношение, от техническа гледна точка, по отношение на асфалт и така нататък, има проблеми. Що се отнася до моторите и мотоциклетите, е, е, чувствам се лично засегнат. Е, Фандален е привърженик най-вече на така, използващите твърдо гориво или течно гориво мотоциклети и мотори. Не смятам, че госпожа Кристин е, ще има, така да се каже, успех в, с част от тези предложения в преговорите със съвета. И сега, скоро, е, с каква скорост е, ще трябва да въвеждаме новите промени. Добре, на 24 май аз също смятам, че не е подходящо да гласуваме а, а, дори и а, а, да а, направим избора на 24 май, няма да сме готови, така да се каже, с нашите решения. Ние трябва да работим не само експедитивно, трябва да работим сериозно и задълбочено. А, благодаря, господин Ван Текам. Искам да посоча, че не сме поканени, не е предвидено по график. Та ако на 24 май имате басейн или каквото и да било, се опитайте да го избегнете и елате за гласуването. Питер Лонгрин има думата сега. Okay. stort tack den här som да, благодаря. Благодаря и на вас, господин Кох. Вие споменахте културното наследство, старите автомобили, да кажем, едно Валво от 82 година без никаква ръжда. 100 000 км е изминала колата няма нужда да споменаваме и е, новите автомобили. Да, действително става дума за културни традиции, за културно наследство, което е, трябва да се запази в това отношение. Съм съгласен с господин Кох. Аз е, лично не смятам, че трябва да се налагат допълнителни такси е, за използване на инфраструктурата е, на европейско равнище. Това са национални правомощия. Ние е, е, е, е, именно в горското стопанство желаем да насърчим, така да се каже, превоза на дървесина, но релсовия транспорт е в катастрофално положение и няма да можем много скоро да прехвърлим нещата в Швеция на релси. Така че а, автомобилният транспорт е единствената сигурна альтернатива. И за мен лично пътния, сухопътния транспорт, големите, добре поддържани кътища са всъщност най-добрия вариант, защото там се движат тежкотоварните автомобили и тези магистрали обикновено са по-далеч от населените места, позволяват висока скорост, така че най-малко се замърсява околната среда. Когато става дума за товарни автомобили и за инфраструктура и ползване на инфраструктура, данъчното таксуване или е, облагането с такси и данъци е, на тези автомобили на европейско равнище, в крайна сметка е, не ми се нрави. Имаме вече утвърдени системи в това отношение. Имаме, освен това, е, много е, периферни, много отдалечени райони, е, в които се движат автобуси. Независимо от това дали са, автобусите са празни или застрима пътници, няма друг начин да се осигури мобилността за хората. Всъщност би трябвало да помислим за това, че е по-добре така, отколкото всеки да се качи на тежкия е, автомобил и сам да пътува. Благодаря, господин Лянкрин. Благодаря. Аз се бях записала като последна изказваща се и после ще дам думата на господин Крамер за една минута. Защо водим дискусията за евровинатката днес? Това е същинския въпрос. То е защото ние сме изправени пред един променящ се свят. Нашият свят се променя. Защо? Защото се появява, в частност, замърсяването на въздуха. Замърсяването на въздуха е заболяването на 21 век, когато ще има 500 хиляди е, рано починали в Европа, какво ще направим? Да чакаме още големи камиони по пътищата? Коли или е, транспортни средства, за които, напомням, Обикновенно в тях пътува само по един човек. Господин Лонгрин, когато казвате, и тук няма да се съглася с вас, трябват ни тежкотоварни автомобили по пътищата. Това, което ние отговаряме е, че тези камиони могат да бъдат изнесени на релси. Това е, което ще даде възможност да се борим срещу замърсяването. Така че е, трябва да ви помогнем е, да получите това. Е, както помагаме на страни е, да прилагат евромодел и да променят логиката. Логиката е много важна и нейната промяна е много важна. Не говоря това само за нас, ние работим и за бъдещите поколения, защото света, в който живеем, са ужасни. Когато времето е хубаво и когато има пикове на замърсяване, какво да кажем? Възрастните хора да си стоят вкъщи, децата да не ходят в паркове. Стойте си вкъщи, защото има пикове на замърсяване и е опасно. Бременните жени да се стоят вкъщи. Това ли е света, който искаме? Така че еколого данъците са инструмент за промяна на нашия живот. Просто на нашия живот. Да, понякога е трудно. Същинският въпрос е да кажем да. Трябва да се приложи принципа за мърсителя плаща. Този принцип трябва да се прилага повсеместно, защото ние сме поели ангажименти към климата. Второ, онова, което е важно за мен е, какъв колективен интелект ще проявим спрямо такива данъчни приходи. Когато бяха тук швейцарските колеги, тук на нашата маса, когато казаха преноса на стоки, чудесно, вижте дела, колко добре върви, колко сме инвестирали в ЖП транспорта. Погледнете колко работни места са създадени. Е, те не, не, не, не, не обсъждат на дребно 10-20%. 2-3% от приходите отиват за альтернативен транспорт. Като погледнете альтернативния транспорт, най-невероятното е, че работи. От економическа гледна точка създаване на работни места, намаляване на замърсяването и с производителност, така че това е от взаимна изгода. Така трябва да гледаме на нещата. И накрая, евровинетката не трябва да бъде принуда, трябва да бъде една нова възможност. Да посочим, че в определен момент данъчното облагане не сочи с пръс нези, които замърсяват. Не, това е една нова възможност. Възможност да създадем мобилност на 21 век. Господин Крамер, пожелахте една минута. Господин Виван Декамп, господин Крамер, процедурен въпрос. Мога ли да задам процедурен въпрос? Е, да, искате веднага да ви отговоря. Щом господин Крамер е, има само един кратък въпрос, е, съгласен съм са, но ако става дума за второ слово, вече е, ще възразя много сериозно. Господин Крамер, какъв ви е въпрос? Не, не исках да задавам въпрос. Става дума за е, цяло слово, за цяло изказване. Това е забранено. От кога е забранено? Хайде, хайде, за една минута. Говорихме за селските райони. Там а, а, наймите са много ниски. Като се въведе път е, въведе пътна такса, започват възраженията и протестите. А никой не възразява срещу ниските найми, нали? Още веднъж е, датата, 24 май. Ако ние е, двамата решихме да се оженим на 24 май, тогава Питер Вандален ще има успех. Мадам Велнер. Добре. Обръщам се към Европейската комисия. Госпожо Вернер, къде сте? Добър ден, госпожо Вернер. Имате думата от Генерална дирекция МУВ. Добър ден, добро утро на всички. Да, ние сме удовлетворени от този доклад и посоката на дискусията. Госпожа Преводалон даде ясна подкрепа за предложението на Европейската комисия, дори го отвежда още по-далече, е, като е, постави ударението върху принципа за мърсителя плаща. Виждаме интереса към това досие, е, както от комисията РАН, така и от комисията ЕКОН. Сега, докладчика и някои от вас предлагат разширение на обхвата на директивата за мотоциклетите и второстепените пътища. Това е положително от гледна точка на Европейската комисия. По този начин има последователно облагане в по-широк мащаб, така че се дава възможност на държавите членки да го направят, когато решат, е, че е, това е подходящо предвид техните обстоятелства. Ние оценяваме измененията е, за е, дискрими... за отсъствие на дискриминация към определен вид е, превозни средства. Определен... Това да се отнася и за леки и тежки автомобили. Ние приветстваме измененията за нула емисия, за да има повече насърчаване за чистото движение по пътищата, по използването на евровинетките, ние виждаме амбиция от страна на държавите членки е, да се постигне по-голяма гъвкавост как точно да се облага спрямо пробега или спрямо времето. Искаме да има реалистични срокове. Различни горби предлагат възможността да се прилагат външни разходи, облагане при задръствания, независимо от облагането на инфраструктурите. Чуваме призива за това външното таксуване постепенно да стане задължително. Може би при такива промени е, ще се доближим до принципа замърсителя плаща. Според нас те са положителни в правилна посока, но трябва реалистично да преценим какво е постижимо при дискусиите с съвета. Както знаете, Европейската комисия е за реинвестиция на приходите в транспортния отрасъл – Транспортният отрасъл може да се насочи към мултимодален транспорт, към железопътен транспорт и най-вече към сигурност, но най-вече по този начин е, средства могат да се посветят на поддръжка на наличните пътища. Е, е, нашето предложение е по-предпазливо от гледна точка на вашата комисия, предвид предпазливата позиция на държавите членки по така наречените e маркинг. Виждаме, че има стремеж към широка обществена подкрепа, най-вече по прозрачността за това как е, приходите ще се използват. И накрая а, паркоместа при тези такси трябва да има приемливост на тези такси, но също така и по-голяма сигурност по пътищата, условията за водачите. Виждаме, че има връзка между различните предложения на масата, които обсъждаме в момента. Няколко думи във връзка с предпазливостта по някои изменения, които виждаме първо по съществената промяна по режима за облагане. В предложението на комисията ние предложихме максимум 5% е, спрямо приходите съобразно предходни години, като се включи инфлацията. 5% е значителен процент за потребителите. Много от вас призоваха за по-голяма гъвкавост, е, за засилване на възможната промяна. Според нас 15% предложени от докладчика са вероятен максимум. Може да се стигне само до такъв максимум, вече е повече от 10% по директивата за концесии. Освен това, ако трябва да се прилагат съвсем различни правила спрямо концесиите, за нас е червена линия. Концесиите са дългосрочни договори, е, но това не е, оправдава частните оператори да не прилагат е, общи правила съобразно промените навсякъде. Както вече казах, комисията подкрепя възможността да се прилага Нарколапс, но трябва да се има предвид как чувствително ще се променят разпоредбите за таксите. Правилата трябва да са по-гъвкави, но на пазара се наблюдава значително увеличение на таксите и трябва да се има предвид, че има съвсем основателно очакване разходите да бъдат внимателно изчислени. И накрая ние е, приветстваме насърчаването на социална и територна еднородност. Може би около 50% се предвиждат за хората, които ежедневно е, пътуват до работните си места, за момента се има предвид само широки, големи метрополии. Според нас е, това може да доведе до обратен ефект, да доведе до повече задръствания, ако има възможност да се намалят разходите за унези, които ежедневно пътуват до работните си места, да се има предвид не само големи метрополии, но и е, удалечени места, където шосения транспорт е единствената възможност. И накрая, външните разходи при катастрофи, предложеното едва ли е най-подходящото. Трябва да се има предвид за страховките. Е, имаме такси за най-сигурните пътища сигурността по пътищата е различно. Е, обикновено на хартия не винаги всичко се отчита. Според нас това не е оправдано. Ние сме готови да обсъдим всяка една от тези точки по-подребно. Благодарим ви за е, широката подкрепа. Председателката, благодаря. Отново давам думата на нашата докладчица, след изказалите се. Давам е, думата сега на госпожа Далон. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря на докладчиците в Сянка, на колегите и на Европейската комисия за казаното до сега. Вие сте напълно права. Аз основно се обръщам към Жорж Доминик и госпожа Аюто. Аз не съм говорила за това как да се използват данъчните приходи и така наречените маркинг. Давам се сметка, че може би трябваше да говорим за това още на първото заседание на докладчиците в Сянка. Въпросът е изключително важен и естествено, че ще запази това предложение. Надявам се да намерим възможно най-широк компромис по тази точка, защото тя е много важна, за да се приеме тази система за преминаване е, от евровинетка е, към е, Европейска система за електронно пътно таксуване. На следващото заседание на докладчетите в Сянка ще трябва да работим именно по този въпрос. Това е абсолютно необходимо. Исках освен това да посоча във връзка с, с договорите за концесии, за които на няколко пъти вече се говори. Мисля, че начина по който Доминика говори е най-справедливия. За момента тези договори не отчитат принципа за мърсителя плаща и именно тази част трябва да се промени. Е, имам предвид най-вече договорите за концесии. Ние сме запознати с е, правните правила, но въпреки всичко тези два е, предложения трябва да не се нарича вече евровинетка, а евротакса. Тези два принципа трябва да се прилагат. По, дана, по датата за гласуване аз изцяло подкрепям госпожа председателката. Абсолютно необходимо е доклада да се гласува на 24 май. Преди една година Европейската комисия предложи първия пакет за мобилността. Ние поехме ангажимента, защото очаквахме с нетърпение този пакет. Готови сме да извършим цялата необходима работа. Смятам, че всички докладчици в Сянка са достатъчно мотивирани, готови са да работят толкова дълго, колкото трябва, за да постигнем един стабилен текст до крайния срок 24 май. Ако са предвидени други заседания, традиционно на заседанията на европейските комисии евродепутатите присъстват, така че не изпитвам никакво безпокойство. По друга точка, която беше обсъждана по второстепенните пътища, предлага се те да се включат в обхвата, но не се прилага нещо наложено отгоре, по силата на което е, всички второстепенни пътища да бъдат обложени. Ясно е, че държавите членки и местните власти трябва да навлезат в това полежно, е, приложно поле. Не става въпрос да се плаща от село до село, а за второстепенни пътища, за които в момента се знае, че се използва, за да не се плаща таксата за магистрала. Така че трябва да сме сигурни, че потребителя плаща и замърсителя плаща, трябва да се приложи. Но това не се отнася за всички европейски пътища. Това далеч не се отнася за всички пътища, включително и между селските, трябва да сме категорични. По следващия въпрос, учитането на обществения транспорт по пътищата, автобуси, Въпросът беше обсъждан пространно на първото заседание е, на тези е, на докладчите в Сянка. Няма да изключение по двата принципа. Замърсителя плаща, потребителя плаща, но ще имаме предвид е, крайната цел докъде иска да стигне обществения транспорт. Например, автобус, който иска да стигне до крайното си назначение, докъдето няма друг транспорт, в частност няма влак. Така че ще работим, ще спазим графика, ще се опитаме да постигнем най-солидния възможен компромис. Благодаря на докладчиците в Сянка за работата им. Председателката, добре, значи текста за евротаксата ще се обсъжда и ще се гласува на 24 май в 9 часа. И така, продължаваме. Продължаваме по заплащането на автомобили. Първо дам думата на госпожа Клун, после на докладчите в сянка, на депутатите, които искат да се изкажат и накрая ще дам думата на Европейската комисия. Госпожо Клун, имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. Както вече беше казано, този доклад е, е свързан с предходния доклад. Става въпрос за данъчно облагане. Трябва да е, говорим за данъчно облагане на превозни средства. Това облагане може да бъде доста високо. Е, както каза Европейската комисия, е, искаме да улесним държавите членки да намалят такова облагане. Тоест, трябва да има обхват за облагане на превозни средства – трябва да имаме предвид, че първоначалният вид на това облагане беше по силата на директивата за е, евровинетката. Както казах, аз искам да е, е, се предвиди период от 5 години, но лично аз предложих да има упростяване, да предвидим по-голяма гъвкавост е, за да няма административна тежест за държавите членки. Имам предвид различните национални обстоятелства и за това предложих минималната ставка да бъде намалена е, и да има е, постепенен етап на пет стъпки, както е предложено от комисията. Както вече казах, аз подкрепям принципа за облагане според пробега, не според времето трябва да имаме предвид е, и това е отразено в доклада, че това облагане е материя, която се третира от държавите членки. Тоест, е, е, даваме им възможност да намалят, да, да намалят облагането. Мисля, че е много важно да се има предвид това материята се третира от държавите членки и всеки подход трябва да предвижда по-голяма гъвкавост. Имаме 41 изменения по доста въпроси. Е, много често се поставя ударението, че трябва да има по-голяма гъвкавост за държавите членки и че данъчното облагане се решава от държавите членки. Освен това, при прякото данъчно облагане е извън обхвата на директивата, но при заседанието на, държави, на докладчиците в сянка през април ще обсъдим това. Като цял имам, виж, имам предвид тона на измененията, трябва да призная, че в крайна сметка трябва да дадем по-голяма гъвкавост на държавите членки. Ако искаме да променим данъчното облагане на превозните средства, трябва да няма тежест за малките и средни предприятия. Вече сме обсъждали това. Те използват превозни средства по нашите пътища. Но много от тях използват инфраструктурата в целия Европейския съюз. Те използват превозни средства за пренос на стоки. Това е много важно. Това е. Имам предвид, че този въпрос е свързан и с предишния и мисля, че ще бъдем доволни и готови да гласуваме на 21 май. И, както казах, съобразно тона на измененията смятам, че те съвпадат с моето собствено мислене и смятам, че е, ще постигнем съгласие с Европейската комисия и е, да гласуваме доклад на 24 май. Председателката благодаря госпожо Клун. Не на 21 май, на 24 май. Още два-три пъти ще го повторя днес. Говорим за 24 май. Аз казах 24-ти. Добре, е, защото аз слушалката чух 21-ви. Кятки, Добре. 24 май. Каквото искате правете, но ще се замразите замразите е, каквото имате да правите за 24 май. Благодаря, госпожо Клун. Е, госпожо Тарабела, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. Аз имам статут на докладчик в Сянка от е, групата на социалистите. Смятам, че Европейския съюз се нуждае от ефективен и траен транспорт, който да отговаря на изисквания, които са економически, социални и опазване на околната среда. Можем да говорим за данъчно облагане според изминатото разстояние. Това е нещо ново, като се намалят годишните такси или данъци върху превозните средства. Статистиката показва, че в момента тези такси не отговарят на състоянието на инфраструктурата. С други думи, не са ефективни за намаляването на замърсяването. С други думи, средносрочно и дългосрочно трябва да въведем такси за изминато разстояние, които вече са доказали, че са ефективни в много държави членки особено във връзка с инвестиции в инфраструктурата. Те са нараснали. Искам да привлека вниманието на докладчицата и комисията по някои рискове, свързани с подобна мярка. Това е мярка, която безспорно стимулира транспорта, намалява цялостната себестойност, намаляването на тези такси на превозно средства може да се отрази неблагоприятно на бюджетите, били те национални или общински. Ето защо при изменение в данъчното облагане подхода трябва да бъде постепенен, да се предвиди гъвкавост и възможност за е, е, данъчно облагане според пробега. Всичко това съм посочила в предложените от мен изменения. Това е и общия подход на всички докладчици по досието, така че ние сме готови да гласуваме доклад на 24 май. Господин Рике има думата сега. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда кратък. Първо, Искам да благодаря на докладчицата за качеството на, на нейната работа. Е, Има е известно сходство между доклада и предложението на комисията и според мен мнозинството на съдокладчиците. Е, за нас това е много важно, но тя каза, че трябва всичко да бъде съобразено с предходната директива, а именно евротаксата. Евротаксата. И всичко е, трябва е, е, да не си противоречи. На второ място, съгласен съм с това, което каза докладчицата. Трябва по-бързо да се въведе еднородност между различните етапи. Тази разпокъсаност може да се точи, да усложни нещата за държавите членки и, както вече казахме, трябва да се тръгне към нещо по-просто и по-еднородно. Освен това, може би в последствие трябва да говорим и за техническо уеднаквяване, да има четимост и свързаност между различните инструменти. Предложението на комисията е интересно, доклад, доклада е добър, по въпросите не сме работили пространно, едва ли ще бъде трудно да постигнем качествен доклад, в духа на евротаксата и е, най-вече е, принципа е, на това кой ще плаща да имаме предвид и изискванията, особено за малките предприятия, като си има предвид и данъчната околна среда, данъците е, във връзка с околната среда, за да се подобри движението по пътищата. Докладът е добър и може да се постигне добър синтез. Е, председателката благодаря господин Рике. Господин Крамер има думата. Да, това разбира се е проект. Става дума не за европейски проект, а за проект между държави членки. А ние знаем, че по отношение на данъчното облагане много лоши решения са взимали държавите членки. Дизела се субсидира от, субвенционира се от германската държава с 8 евроцента на литър, е, а също времено знаем колко голяма е опасността. Е, доказано имаме повече от 8000 е, смъртни случаи в резултат именно на тези изпарени емисии от дизела. Но, независимо от всичко, намирам, че това, което казвате е интересно. Благодаря за сътрудничеството, за доклада. Ние бихме желали да уточним. Ако ще има данъчно облагане, тогава трябва да се ръководим няколко фактора. Първо теглото, масата. Дизела се изразходва в по-малко количество, отколкото при бензина. За това именно бе взето решение за субсидиране от държавата в Германия, но с субсидирането в крайна сметка се увеличиха автомобилите на дизел и затова вредното въздействие е доста голямо. Ние затова смятаме, че трябва да има еднакво данъчно облагане и то трябва да е съобразено естествено с емисиите да дадеш малко повече пари, за да караш чиста екологична кола и по-малко да вредиш и на себе си и на останалите, не бива да се наказва. Напротив. Но този, кой, няма нужда обаче да субсидираме тези покупки, но този, който кара замърсяващ автомобил, стар автомобил на дизел, той ще трябва да плаща. Благодаря. Det är en intressant diskussion. Eh, jag vill dra mig till minnes, vi, vi pratade, jag har pratat om det här en gång innan. Vi ledamöter, vi pratar... Pra... Да, е, това е, действително е, е интересна дискусия. Трябва да бъдем по-екологични в мисленето и в поведението си, по-малко да се израз... вредни емисии да се отделят, но Единственото, в крайна сметка, е, е, които говорят за е, електроавтомобили, сме ние, включително и в селските райони, това ще реши проблема. Трябва просто да направим това, за което говорим. Много важна е околната среда, екологията, но също време, но виждаме, че хората не се влияят от това, което приказваме, а си купуват големите луксозни автомобили или товарни автомобили и продължават да ги карат и а, а, да замърсяват околната среда. И сега, данъците, нямам нищо против. По този начин, може би, е, ще решим въпросите с е, конкуренцията е, и с пътния транспорт, но все пак трябва да познаваме много добре обстановката а ние нямаме информация за детайлите. Да кажем, в една от северните провинции в Швеция нямаме релси, нямаме ЖП транспорта. Как ще облегчим тогава превоза на товари по пътищата и ще ги прехвърлим на ЖП транспорта? Не, невъзможно е. Просто можем да се опитаме, естествено, по някакъв друг начин да решим въпроса, но това е, е, води до забавения, не решава проблемите. И така. Е, но там, където няма релси, значи няма релси, няма влакове и не можем да се надяваме, че някакъв ще е, можем да постигнем бързо е, е, прехвърляне на превоза. При всички положения ще трябва да мислим естествено и е, за създаването на инфраструктура, но на национално равнище нещата като че ли не функционират чак толкова добре когато имате пътища е, и хората трябва да плащат страшно много, за да ги използват, на практика всеки знае, че тези такси се използват само от части за пътната инфраструктура, а повече за други неща. Благодаря. Благодаря ви. Обръщам се към Европейската комисия. Благодаря ви. Мога да бъда изключително кратка, защото сме удовлетворени от доклада. Той е изключително ясен. Ясно е на къде вървят и измененията. Разбира се, темата за данъчното облагане е чувствителна за държавите членки, но виждаме, че има начин да се упростят мерките, които предлагате предлага Европейската комисия. Целта ви за а, намаляването на минимума а, в рамките на един етап е добра. Необходимо е да дадем гъвкавост на държавите членки да могат да приложат механизма преди 2024 година, може би в момента на влизане в сила на директивата. Мисля, че това е всичко, което исках да кажа. Разбира се, този доклад е тясно свързан с този, който обсъждахме преди малко. Не трябва да забравяме основната цел, така че нека да напредваме към целта, която сме си поставили да видим докъде ще стигнем в съвета. Благодаря, госпожо Вернер. Госпожо Клун, имате думата за заключителни думи по доклада. Благодаря. Както виждате, имаме консенсус, доклада е добър. Нека просто да повторя, че данъчното облагане е в правомощията на държавите членки. Нещо, което не казах в уводните си думи. Тук сме в процедурата по консултиране, съвета се консултира с Европейския парламент, но не е обвързан с неговото становище така че можем да разпишем в доклада каквото си пожелаем, но да не забравяме, че това е становище и съвета не е длъжен да го вземе предвид и да го приеме. Като че ли вървим към съвместна позиция, наистина очакваме заседанието на докладчиците в Сянка следващия месец. Благодаря на докладчиците в Сянка и на представителя на комисията. Благодаря, госпожо Клун. Напомням ви, че ще гласуваме на 24 май в 9 часа. Мъже Салини, бонжур! Господин Салини, добър ден! Ваш ред е оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. Имате думата, след което ще чуем докладчиците в сянка, а след тях и останалите членове на парламента, които искат да се включат в дебата господин Салини. Благодаря ви. Доклада, който обсъждаме тук, е, има за цел предложението на Европейската комисия за преразглеждане на директивата за електронните системи за пътно таксуване. Доста трудно беше прилагането на тази директива. Комисията залага две цели – които аз със сигурност подкрепям. Тук има предвид опита за хармонизиране на електронните системи за пътно таксуване на европейско равнище. Както знаете, по-настоящем се използват различни технологии в това отношение. Целта е да имаме хармонизирана система, която да насърчи оперативната съвместимост. Оперативната съвместимост трябва да се стреми и към втората ни цел, която е намаляване на негативните последствия от неплащането на а, таксите на пътните такси от е, някои водачи, когато са в други държави. Все още има много е, съдебни спорове в това отношение. Те се отнасят до възможността операторите да си съберат вземането от другата държава членка, в която е, е установен водач. Липсата на правно основание е до известна степен бива компенсирано. И тук имам предвид членове 5 и 6 от предложението на комисията. Основата, на която работим, е добра. В първата си версия на доклада включих много коментари на докладчиците в сянка в това отношение. Тези коментари се виждат и в измененията. Първият аспект е доста технически, той е свързан с честотата. Европейската комисия предлага промяна на частотата от 5,8 на 5,9 Херца, което означава, че ще имаме интелигентни транспортни системи. В момента водим дискусия а, помежду ни, включително и с докладчиците в Сянка. А, и като че ли а, се разширява отрицателния поглед върху това предложение, защото според нас разходите далеч превишават ползите. Необходимо е да бъдем реалисти да се придържаме към частотата от 5,8, а след това да помислим за евентуална синергия между двете системи, да помислим за системи, които ще позволят да няма интерференции. На следващо място системата за разчитане е на регистрационните номера на автомобилите – Докладчиците в Сянка бяха доста разединени в това отношение. Е, сигурен съм, че в крайна сметка ще е, стигнем до компромис. Но трябва да се вземе предвид работата е, на видеосистемата за наблюдение. По-настоящем тази видеосистема се използва и тя е изключително полезна. Тя също така е спомагателно средство за електронните системи за пътно таксуване, но в някои държави членки тази видеосистема се използва като основно средство и надежността на тази система в сравнение с останалите три системи, които предлага комисията, не са толкова големи. Ето защо първо трябва да проверим дали са на лице условията, които да ни гарантират една и съща ефективност, защото в противен случай ще си противоречим, ако използваме системата за разчитане на регистрационните номера и я обвържем с някои по-нови технологии. Една от основните цели на директивата е да се намали, намали броя на неплатените такси. И в този ред на мисли е необходимо да използваме технология, която се е доказала. На следващо място на предложението на Европейската комисия за включване на списък от а, технологиите в приложението, а не в а, а, самия текст. Доста неща бяха казани в това отношение, но като че ли вече достигаме до известно мнозинство сред докладчиците в сянка, които смятат, че списъкът е съществена част от директивата и следователно трябва да остане в основния текст, а не в приложение. Измерение 139 е изключително специфично. Там се говори за временното използване на пилотни проекти. Това също е тясно свързано с използването на нови технологии, така както тяхното използване се предвижда от директивата. Целта на Европейската комисия е да се предложи една по-бърза система, която включва списък на различните технологии, които могат да се използват. Но същевременно трябва да запазим същината на директивата. И да се впишем в а, а, краткия срок, който ни е отпуснат за внасяне на изменения. На следващо място някои колеги предлагат в текста на директивата да се включи въпроса е, за е, зоните за контрол и за зареждане. Не съм включил този аспект по няколко причини. От правна гледна точка бюджета за е, системите за пътно таксуване в е, тунелите, мостовете и така нататък. Е, стратегиите в това отношение са различни от тези, които се прилагат в градските зони. Ако тази система трябва да се прилага и в градските зони, това би означавало повече разходи. Все още е, е, не е изчислено на колко възлизат тези разходи, но едно е ясно, че администрацията ще бъде изправена пред допълнителни такива. Така че този технически момент е и правен такъв и аз по-скоро бих се произнесъл за е, запазването на статуквото. Но, както вече казах, е, все още нямаме окончателно решение в това отношение. На последно място, нещо, което разгледахме на заседанието на докладчиците в Сянка, то е доста общо, но е от съществено значение и се разглежда в много от измененията, а именно прехвърлянето на много от елементите, които бяха в първата версия на доклада в директивата. Имаше много аспекти, които не бяха технически, но бяха изключително важни. Работихме добре в това отношение с Европейската комисия и се опитваме в момента да установим колко аспекти от решението могат да отидат в директивата. Например, това, което имаме в член 2 за определенията. Предлагат се някои нови определения за годност за употреба и така нататък. Някои аспекти от решението могат да преминат в директивата и трябва да бъдат обвързани с задълженията за доставчика на услуги. Колегите повдигнаха и други важни въпроси, например използването на данните. В момента очакваме становището на комисията Либе. Сигурен съм, че там внимателно ще се разгледа въпроса за бораването с лична информация. Така че ще изчакаме да получим становището преди да помислим за компромисни предложения. Следващото заседание на докладчиците в сянка ще бъде на 19 април ще гласуваме на 24 май. Председателката сега преминаваме към дебата. Госпожа Шеналова е първа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за думата. Ще бъда кратка. По време на заседанието на докладчиците в Сянка работихме добре и мисля, че дискусията върви в правилната посока. А що се отнася до конкретните аспекти, бих искал да кажа, че ние сме съгласни с много от тях, например по отношение на частотата. Частотата, която трябва да се запази на 5,8 Съгласни сме и е, за списъка с технологиите. Той трябва да бъде включен в текста на директивата. Остава да обсъдим въпроса за възможността директивата да допринесе за събирането на неплатените пътни такси. Ще обсъдим също така автоматизираната система за е, разчитане на регистрационните номера на автомобилите. Според нас тази система може да улесни действието на електронните системи за пътно таксуване, както и е, събирането на неплатените такси. Няма да навлизам в повече подробности сега. Това бяха в общи линии моите коментари. Ще продължим да работим с докладчиците в сянка. Благодаря ви за прекрасното сътрудничество, което се надявам ще продължи. Благодаря господин Теличка от АОТЕ. Е, ще говоря от името на моя колега Милтенбург, който за съжаление днес не може да е, присъства, но той е докладчика в Сянка е, и също времено е и нашия човек в Реги, нашият координатор. Да, трябва да имаме предвид, естествено, решението на комисията за определене на европейската услуга, съкратено ЕОЕПТ. Е, е, е, е да се създадат съответните е, така, текстове, които да е, допринесат за повече сигурност. Е, говори се за гъвкавост. Е, да, гъвкавостта ще е, позволи адаптиране е, към технологичните новости. тук става дума за техническо, а не за политическо решение, така че комисията би трябвало да определи и да даде мандата в този случай, така че държавите членки да започнат да действат колкото е възможно по-бързо и да не се бавят. Много хубаво би било, естествено, да е, облегчим трансграничното подаване на информацията, е, включително и за нарушения, не само за е, пътното таксуване и аз се надявам, че така ще се решат проблемите. Е, господин? Ландрин. А, Благодаря, госпожо председател. Ако нямате нищо против, ще говоря на шведски. Първо, нуждаем се от рамка, която да обхваща не само пътищата и автомобилния превоз, но и определени региони има много хора, които работят в една държава, преминават границата, живеят в друга държава, същевременно пътуват е, е, по време на летните и други отпуски. И естествено оперативната съвместимост, това е много важен елемент. Трябва да се постараем всичко това, естествено да обслужва целите, които си поставяме. Е, става дума за оперативна съвместимост. Разбира се, принципа е, е, замърсителят плаща е, и нарушителят плаща, трябва да въжи и тук, когато става дума за по-малко емисии във връзка с пътния транспорт. Естествено, добрите връзки са много важни. Благодаря. Non. Alors on passe tout de suite à la commission. Думата има Европейската комисия, госпожа Вернер. Благодаря. Ние бихме искали да благодарим на господин Салини е, за е, подкрепата за предложението на комисията. Това действително е, е доста техническо предложение, но то е много важно от гледна точка на оперативната съвместимост и цифровизацията в рамките на пътното таксуване има е, някои съвсем практически аспекти, които трябва да преминат в директивата в резултат на взетото решение на комисията за ЕО е, става дума най-вече за е, прозрачност, за е, съответствие, за редица важни елементи, които според нас би трябвало да имат приоритетно значение във връзка с интегрирания орган, съгласно директивата. Съветът, е, струва ми се, е, е подготвил вече един компромисен текст, който цели абсолютно същото и се движи в същата посока. Това е една добра основа за е, постигане на съгласие. Има един момент, в който господин Салини не е съгласен с нас, а именно изключването на системата за автоматично разпознаване на автомобилните номера и табелки. Има държави членки, които обаче смятат, че това е много важен елемент, е, който играе все по-важна е, роля, най-вече по отношение на е, таксуването в рамките на градските райони. Така че ние бихме желали да включим тази възможност. Що се отнася до бъдещето на законодателството, стана вече дума за честотата, Разбира се, ние бихме желали е, в електронната е, е, система за таксуване да и налагането на данъци да има едни по-чести проверки и преразглеждания, за да можем да адаптираме нещата. Така че в случая няма проблеми. Е, имате решение, имате директива, имате едно изменение във връзка с това, няма значение нямаме проблеми. Е, сега, е, тук се предлага в едно от измененията налагането на други такси и включването на новите системи за таксуване. Смятаме, че действително си струва да помислим по това изменение. То е в посоката, в която и ние мислим. Има изменения, свързани с задълженията на държавите членки. Не само размяна, размяна на информация във връзка с нарушенията на правилата, но и по отношение на глобите, които не са издължени е, в предложението на комисията вече има нещо е, подобно, но това може би е, от наша гледна точка би трябвало да бъде втората стъпка, да кажем, която след 5 години ще бъде въведена. При всички положения идеята е много добра, така че нямаме нищо против да се съгласим и с незабавно прилагане на това предложение. И докладчикът господин Салини още веднъж да, благодаря ви. Струва ми се, че така, степента на съгласие е доста е, висока. Естествено, е, един или друг аспект ще трябва да се уточнят с е, комисията още веднъж е, във връзка с е, някои конкретни формулировки в е, предложения от комисията текст в някои случаи ми се струва, че е, ще трябва да определим съвсем точно и местата, на които ще се събира е, е, електронно пътната такса. Но всичко това са действително допълнителни технически детайли. Инак аз съм съгласен с предложението на комисията, с казаното от комисията току-що, както и с предложенията на колегите във връзка с някои технически промени. Обеден съм, че ще успеем да се справим. Благодаря. Благодаря, господин Салини. Напомням, че ще гласуваме на 24 май в 9 часа. Преминаваме нататък. Последната точка от дневния ред за тази сутрин ще поканя господин Алберто Прети сред нас, за да ни представи проучването за пътят на Куприната. Заповядайте при нас. Prenez place à côté ici. Ici, ici. Alors, chers collègues, je vous rappelle... Скъпи колеги, напомням ви, че пътят на Коприната, както знаете, визира а, мрежата от търговски пътища между Азия, и Европа, а днес включваме и Африка минавайки през Русия, Полша, Беларус, Германия, Франция. Изключително амбициозен проект, в който, ако правилно разбирам, се предвиждат инвестиции от 130 милиарда евро. Докъде сме стигнали във връзка с този път на Коприната? Дали пътят на Коприната отчита борбата ни с климатичните изменения? Готови ли сме днешно време да засилим връзките с вторият економически играч на световната сцена Китай. Какъв вид ще има този път на Куприната? Това са все въпроси, които ще разгледаме заедно с вас. Давам ви думата, за да ни представите вашето проучване в рамките на 10 минути, след което ще проведем дискусия с вас, господин Прети. Повярвайте. Благодаря, госпожо председател. Да, става дума за една а, много мащабна инициатива а, за свързване на Азия и Европа. А, става дума за китайска инициатива. А, 65 е, е, страни ще бъдат свързани, 60% от е, БВП в крайна сметка ще бъде интегриран в рамките на тази инициатива. Не е съвсем ясно как точно ще се определят плановете за развитие, проектите, тъй като става дума за е, множество проекти. Не е съвсем ясно и какво ще бъде е, географското измерение и какви ще бъдат индивидуалните ангажименти е, в рамките на договарянето с Китайка от страна на различни държави членки. Китай поставя, така да се каже, акцента върху международното сътрудничество от една сна политическа координация, укрепване на капацитета, съвместно инвестиране, финансово така, взаимодействие Китай е, е започнал вече консултации с заинтересованите страни във връзка с насърчаването на китайския експорт, с създаването на съответната инфраструктура и оборудване. Всичко това естествено е свързано с съответните промени е, не само в Китай. Целта е естествено насърчаване на економическото развитие на Китай на първо място, като основата при разплащанията е, е китайската парична единица, ренмиби, китайския юан нещата се свързват и с активността на финансовите механизми, на кредитните линии по линия на международните финансови институции. Има вече известни схеми във връзка с инвестициите в Китай, но транспортните възли всъщност са е, от гледна точка на Европейския съюз най-важните е, е, центрове за инвестиции и фокусни точки в това отношение. Страните са най-вече на Балканите, но и изобщо в Централно и Източно европейските страни като става дума за една непозната по мащаби мрежа за свързване на Европа и Азия. Инвестициите ще бъдат общо 130 милиарда евро, като Китай предпочита да води на двустранна основа преговорите, не с Европейския съюз. Междувременно вече 11 е, държави са подписали ни такива споразумения е, на двустранна основа с Китай, но е, тук се мисли и за един е, формат е, е, плюс 16 плюс 1 рамката за Централна и Източна Европа. Той става дума за Китай, 11 държави членки и 4 балкански държави, които не са държави членки на ЕС. И тук става дума и за развитие и за насърчаване на платформата за свързване Тоест, от една страна инфраструктурните инвестиции по линия на голямата, така да се каже, инициатива Belt Road Initiative BRI и ТНТ. И трябва да имаме предвид, естествено, и засилването на укрепването на капацитета, но и независимостта на целият този проект от всички останали проекти, които ние сме предвиждали в тази сфера. 2016 става дума за 16.0 във връзка с така, търговията с далечния изток. Предвижда се едно огромно увеличение от, до 40 2040 година като потенциално се предвижда прехвърляне на ЖП транспорт на една голяма част от товарния превоз, около 3 милиона до 2040 в парично измерение. Ние междувременно направихме някои предварителни оценки. 50 е, до 60 е, е, дни на практика ще могат да бъдат економисани, съкратени е, е, е, при превоза от Китай към Европа. И тук е, е, това естествено ще се увеличи на е, интензивността на търговския обмен и на товаропотока и в двете посоки. Важен момент са естествено и митническите споразумения и начина по който ще се уреждат е, митническите формалности. Е, сега е, логистичната верига може да увеличи така да се каже, търговския ефект и за европейските държави и същевременно да доведе до насърчаване на развитието по отношение на техническите стандарти. Е, същевременно е, е, трябва да имаме предвид, че в рамките на китайската инициатива като че ли не се обръща чак толкова голямо значение на устойчивостта на пътната инфраструктура, на безопасността. времено има опасност от дублиране и в рамките на Европейския съюз и извън Европейския съюз и на последния слайд е, ще видите, че става дума и за достъп до е, пазара на е, обществените поръчки, до така, необходимостта да се осигури и реципрочност във връзка с достъпа до пазарите по-малко свързан с тази инициатива е Балтийския и Северноевропейския Балтийски коридор, но за момента ние все още не сме приключили с предварителните оценки за начина по който това ще се отрази. Предвиждаме във всеки случай определено съкрещаване и намаляване на търговския обем. И накрая препоръките. Нека първо да кажа, че е, ние ще поддържаме диалога и сътрудничеството с Китай, ще е, търсим повече яснота във връзка с е, е, инициативата BR е, по отношение на бъдещите планове и е, е, платформата за свързаност. Е, е също но трябва да е, сме сигурни, че ще можем да предпазим добре европейските интереси и да ги защитим. Във връзка с поразумението за инвестиции между Европейски съюз и е, Китай и е, казвам това както и по отношение на РТМС е, и запазването на стандартите за ЖП транспорт, е, гарантиране на реципрочност е, във връзка с достъпа до обществените пазари, публичните пазари, запазване на рамката и утвърждаване на рамката във връзка с преразглеждането на инвестициите, е, най-вече преките чужди инвестиции, е, за да се запази европейската интелектуална собственост и насърчаване на взаимоотношенията с ОИСР е, и поставяне на взаимоотношенията с Китай на основата именно на кредитните насоки за износа на ОИСР. Би трябвало при всички положения да имаме предвид и така, връзката с ТНТ, свързването на Балтийския регион, на Северноевропейския регион, с Китай, с Южноевропейския район и също време Нидерландия, Дания и така нататък. Благодаря. Председателката благодаря. Темата Пътя на Куприната. Първи изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Много съм признателен на господин Прети за изследването, което е осъществил. Аз съм и член на делегацията за Китай. Това, което на времето наричахме обор, сега е BRI, е, е, Belt and Road е, Initiative, BRI. Много ценна информация се съдържа в това изследване и в тази брошура. Мога само да призова всички колеги да се застъпят за това и комисията АФЕТ да обсъди доклада, тъй като става дума за геополитически въпроси, които са изключително важни, които според мен би трябвало да се е, познават и от колегите е, в АФЕТ и може би и Инта. Става дума за така и така много важна тема. Взаимоотношенията между Европейски съюз и Народна република Китай е, и транспорта в това отношение играе много важна роля. На страница 18 е, в тази брошура, която четох тази нощ, е, се посочва съвсем ясно, че трябва много внимателно да се премисля всяка стъпка от страна на Европейския съюз. Когато разговарям с китайски колеги, те винаги се смеят. Много са, а, усмихват ви се, много са любезни, винаги са за а, добро сътрудничество с Европа, но междувременно вече знаем, че са склонни към една форма на колониализъм в тези взаимоотношения. И е, е, когато се погледате и видите е, какви са инвестициите на Китай тук и всичко това, което го, вече говорихме днес. по отношение и вчера на ЦЕФ, механизма за свързване на Европа, ще си дадем сметка, че сме, така да се каже, наивни деца в сравнение с нашите китайски партньори. Китай всъщност не желая да преговаря с Европейския съюз, а с определени държави, то най-вече в Източна Европа. И ако погледнете списъка тук в доклада и в брошурата и видите проектите, които се финансират от Китай в Източна Европа, да, добре. И, при, и е, в моята собствена страна купиха част от един а, е, пристанищен терминал. Тогава а, е, просто ще се запитате а, как да продължаваме. Трябва ли да продължаваме така, както до сега? Защото китайските инвестиции растат с невероятна скорост. Става дума за огромни а, а, суми. А, така че този така наречен БРИ проект. А, който така ведро и усмихнато ни предлагат китайските партньори, ще доведе до невероятно нарастване на китайското присъствие тук с инвестиции. Взаимоотношенията между азиатската инфраструктура и съотношението между Инвестиционната банка за инфраструктура на Азия и и банката за ново развитие, Чайна с New Development Bank. Трябва да видим как точно се договарят там кредитите и при какви условия се отпускат тези заеми. При всички положения е много важно да си дадем сметка че е, Европа в момента е, играе лидерска роля с ЕРТМС е, по отношение на стандартите. И Следващият въпрос, който преди две седмици аз поставих във връзка с туризма, какво става с реципрочността? Ние все още не сме в състояние да повишим инвестициите. На равнище 21% сме все още. Ако прочетете обаче доклада и видите какви са измеренията, стотици милиарди, що се отнася до китайската страна и 31 милиарда от наша страна е. Какво друго да кажа? Благодаря. Искате ли да вземете думата? Да, и от моя страна, и от е, е, гледна точка на е, моята политическа е, група, е, изследването е действително много интересно и полезно. Европейският съюз е, е като че ли е, е възпрепятстван е, в този случай. Оказва се, че е, не сме е, дори и Европейски съюз, а камо ли. Е, Обединени европейски щати. 21 е, държави членки, които по различен начин е, се отнасят към този проблем. Има държави членки, които са много заинтересовани. Очевидно става дума за е, солиден економически ефект и растеж. Но има и държави членки, които още не са осъзнали, така да се каже, значението на проекта. Но трябва да имаме предвид, че Китай има съвсем друго държавно устройство и очевидно по друг начин се взимат решенията в Китай. Трябва при всички положения обаче много добре да подредим приоритетите и да а, ги обсъдим и размислим по тях. Всъщност става дума за три или четири центъра Китай, Централна Азия, Русия, Европейския съюз в момента. Четирима играчи, които се опитваме да съберем, така да се каже. Аз съм член на делегацията за Средна, за Централна Азия и трябва да ви кажа, че държавите от този регион проявяват много силен интерес към проекта. Докато при нас, като че ли този интерес е по-скоро умерен. Да, добре, е, това е, не означава обаче, че ние трябва да обърнем е, гръб на целия този проект и на тази възможност в никакъв случай. Но при всички положения трябва да премислим за свързването, което се предлага. То е, така да се каже, глобално. На страница 22 ще видите економическите коридори Китай, Монголия, а също и Южна Азия и други части на Азия с Южна Европа. Естествено, това е важно не само за Южна Европа, а за цяла Европа. Включително и за държавите, които не са членове на Европейския съюз. Проектът е изключително интересен. И а, може би а, по този начин всъщност ще се запълнят, така да се каже, определени дубки и, и ще се генерира економически ефект. Но трябва да а, решим има ли политическа воля от а, страна на държавите членки на Европейския съюз да участват в един такъв огромен проект, мамут, динозавър би го нарекал. В комисията по Средна Азия, Централна Азия ще трябва да поговорим отново и ще поканим и някои от комитетите, да кажем транспорт, Инта, Афет, ще трябва да направим едно съвместно заседание, за да решим първо по същество какво представлява този проект и дали ни интересува. При всички положения, като че ли говорим на различни равнища, но все още не сме конкретизирали разговора. Господин Теличка има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че това проучване е направено, че е подета тази инициатива. Е, констатациите са носители на много информация. Крайно време беше. Вече се спомена колко важно това е стратегически, но ние не трябва да се самозаблаждаваме. Ние ще имаме много слабо влияние спрямо това дали китайците ще осъществяват бърза връзка или не. Е, въпросът е стратегически, не само економическа верига. Има геополитически интереси на Китай и тя и ще продължи да ги преследва. Е, това трябва да си имам предвид. Първо. От друга страна, когато говорим е, за липсата на стратегическо мислене и планиране на Европейския съюз до 20-30 години, имаме предвид външната транспортна връзка. Като погледнете източната връзка, е, ние трябва да видим какви основни промени ще настъпят и ние все още не сме водещи. Не трябва да се самозаблуждаваме и за това е, кой ще върви по тази линия, какви влакове, при какви условия, при какви стандарти. И отново нашето влияние е, ще бъде чувствително, но може би ще бъде само малко над е, допустимия марш. Трябва да бъдем по-практични. Е, мога да се съглася с много от препоръките, но господин Преди, е, доколкото разбрах, вие казахте, че постепенно трябва да анализираме ситуацията – понякога ние ще правим само това. Е, е, ние ще правим само това, докато е, някои анализи могат да внесат смущение. Необходимо е нещо много повече. Трябва да сме по-практични. Трябва да имаме обща транспортна политика или обща външна политика в областта на транспорта. Аз гледам а, тези проекти ТНТ. Всеки един от тях ще се прилага възоснова на проучване за осъществимостта. Примерно, мога да взема пример едно проучване, което имаше предвид хипотетично развитие на търговия от Китай през Казахстан и така нататък. Така че смятам, е, че трябва отново да преразгледаме тези проучвания, да видим, когато се прилагате, доколко променят осъществимостта на проектите защото трябва в такива проекти да се инвестират е, милиони и ние ще инвестираме милиони. Трябва да видим какви ще са последиците. Дали търговията от Китай ще минава през Казахстан или Централна Азия. Нека да обсъдим въпроса. Говорим за пари. Толкова лесно е за тях да отклонят търговията от е, маршрут А към маршрут Б. Та, да Каквото и да е качеството на проучването, то е чудесно и констатациите са чудесни, и препоръките. Виждаме, че е, тук сте мислили, дори има провокация, но въпросът е да се постигне обща транспортна политика, да отидем отвъд и да погледнем отвъд границите на Европейския съюз. За момента, за съжаление, и аз съм от страна, която за съжаление на най-високо политическо ниво се занимава с двустранна политическа игра с Китай. Някой е, смята, че е, ръководят. Така че посланието от нашата комисия, от АФЕТ и от парламента е, ако искаме части от Европейски съюз просто да не се отрежат, трябва да възпрепятстваме отрицателно въздействие на търговията. Трябва да имаме обща политика, да няма альтернатива. Аз не съм наивен и е, смятам, че едва ли ще намалим е, едва ли ще намалим вредните последици. Важно е да имаме обща политика. Няма да навлизам в подробности. Надявам се в близко бъдеще да се спрем на подробностите по по-конкретна е, финансова рамка от Европейската комисия. Благодаря. Следващи изказващи се има думата. Е, госпожа Дева. Е, въпросът е интересен за нашата комисия, може би не толкова интересен за Европейската комисия. През октомври 2016 година аз им зададох устен въпрос. Като имаме предвид колко европейски европейски пристанища са закупени. Искам да разбера има ли направено проучване на въздействието. Не знам доколко са правени такива, за да се види стратегическото въздействие върху Европа, дали има карта на тези пристанища, как се отразява това на правата на работниците. Отговора далеч не беше изчерпателен. Комисията се задоволи с ролята си на орган, който осъществява контрол. Но инвестициите на Китай са много по-важни, особено като се има предвид нарастването на населението. Сбоко ди carattere комерчале. per cui, ecco, secondo me dobbiamo guardare a questo, cioè il fatto... Да, е, трябва да имаме предвид е, именно тези въпроси. Когато се опитваме е, да и преценим кои са неврологичните точки. Винаги трябва да се търси альтернатива. Например, на Балканите трябва альтернативен маршрут. Альтернатива на морския транспорт, да се има предвид капацитета на транспорта, бариерите. Та, да се върнем, например, с Балканите. Хубаво е да има друг вариант, да няма само един подстъп към Балканите, за да не се налага да се преминава винаги през територията на определени страни, дори и на държави членки. Имам предвид чрез сухопътния транспорт. Та, трябва ли да се направи проучване, карта, проучване на въздействието, как ще се отрази това на износа от Китай, но също така и от Европа, изобщо как да бъдем един пълноправен партньор. Следващ въпрос. Ние запознати ли сме с взетите за момента мерки по отношение на реалните инвестиции? С други думи, за финансирането. Изобщо, доколко сме обвързани финансово с Китай? Председателката, благодаря госпожо Демонте. Сега давам думата на господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Аз имам предвид изказването на Ванден Денкап, с умерения тон, който възприе, за да изрази реални страхове. По принципа, може да ни привлече вниманието за улесняване на международния обмен в дух на разбирателство и прочие и прочие. Е, с други думи, това е част от благосъстоянието на всички страни и е, разведряването на международните отношения. Но, когато обсъждаме такива теми, можем да бъдем привлечени. Първо, защото говорим е, за една сила, която е централизирана страна, страна, която не е страна на свободно предприемачество, а на едно ръководено примачество. Освен това ние се обръщаме към цяла броеница от партньори. И виждаме, че Китай говори с всяка определена страна или създава регионален фронт, е, за да разпокъса възможностите за организация на Европейския съюз, защото Европейския съюз не участва като страна. На второ място Ясно е, че те се обръщат към най-слабото економическо звено по транспортната верига. Втората ми забележка – финансовия обмен остава е, едностранен. Това не беше казано, но трябва да имаме предвид, че финансовата щедрост на Китай винаги е свързано с управление на обекти. Това ме безпокои от количествена, качествена и финансова гледна точка в три аспекта. Да, забележката, която можем да направим е, че има възможност да се спре е, този марш напред на Китай – Искам да си напомня, да ви напомня какво стана през 19 век. Вместо да пращаме военни или мисионери, ние изпращаме финансисти и логистици. Подходът е същия, но е единствено едностранен. Е единствено едностранен. И като знаем, че няма никаква реципрочност, започваме сериозно да се безпокоим. Мисля, че има някакъв неоколониализъм. Спокойно можем да употребим тази дума. И друго ме безпокои слабия капацитет за действие на Европейския съюз, както при двустранни взаимоотношения като съюз, така и, и при дискусиите между държави членки. Ако погледнете предложената карта, тя е много интересна, защото виждаме, е, че е, има специално отношение, има, тя отразява геостратегическия възглед на Китай и начина по който постепенно се въвежда финансов контрол, организационен контрол по всички платформи и по целия път е чисто китайски. Като имаме предвид и качеството на обекта, трябва да имаме предвид какво става в Африка, Можем да изпитаме и съмнения. Можем да продължим в този дух, но мисля, че Бери е просто оръжие за масирано масиран колониализъм в полза на Китай и мисля, че ние сме като кокошка, която търчи навсякъде. Имам предвид е, някои действени държави членки, но няма цялостна организация можем да продължим в духа на логистиката на транспорта. В момента говорим за промишленост, търговия, защита на интелектуална собственост. Накрая искам да задам един въпрос. Искам да ви подразня. Какво мислите за северния път, арктическия път и какво ще бъде окончателното му въздействие върху китайския проект? Аз е, е, говоря за китайски проект. Е, председателката, господин да имате думата. Рапорт съм ви... Да, благодаря. Господин Далунд говори. Много интересно изследване. С проекта показва огромен потенциал, но и много рискове. Потенциалът първо, ако се развие инфраструктурата, включително и е, в рамките на ЖП транспорта, естествено ще реализираме нашите цели за е, е, много по-бързо е, прехвърляне на превоза е, върху релсовия транспорт. 80% да кажем до 2040 година. Но въпросът е дали става дума действително за устойчива альтернатива и дали Китай е държавата, която ще финансира именно подобен инфраструктурен проект. Не би трябвало да сме наивни. Става дума за, така да се каже, глобални подробни е, е, планове на Китай, е, които засягат е, световната търговия. Смятам, че трябва да анализираме много добре нещата и подкрепям Вантенкамп. В Афен трябва да обсъдим нещата. Си, мадам ла президент. Е, мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това изложение. То е полезно, своевременно, предвид е, е, събитията в момента. Миналата седмица в Страсбург обсъждахме съобщенията на господин Трамп за вноса на е, алю, алуминий и стомана. В много изказвания се каза, че Европейския съюз е под натиск на нелоялната конкуренция на Китай. И това в много голяма степен е, се отразява и на транспорта. Отвъд това изложение и дискусията, която трябва да проведем в Комисията по транспорт и туризъм, трябва да отидем по-далеч в препоръките от страна на Европейския съюз, на Европейската комисия и естествено на Европейския парламент като законодател. Въпросът е, е, трябва да се третира от Европейския съюз, а не от отделни държави членки отражението върху нашата промишленост, върху операторите в областта на железопътния транспорт. Всички тези отрасли са е, под силно влияние на конкуренцията на Китай. Бихте ли казали нещо повече за е, високоскоростните влакове между Букурещ и Будапеща? Е, как Китай се е намесил на тази линия? Можете ли да гарантирате, че правилата за лоялна конкуренция са спазени, е, за да бъдат е, е, защитени интересите на европейските индустриалци. Председателката, ме благодаря. Аз съм последна. Всъщност няма финансова прогноза. Има някакъв проект, който ще стигне до 1000 милиарда евро. 1000, евро. 1000 милиарда евро. Китайското правителство през последните години започна работа по този обект. И ако погледнем на проекта отблизо, виждаме, че в момента е, към него са асоциирани 68 страни, 270 проекта вече са подписани, така че се връщам на въпроса на господин Теличка Рике и Вим Вандеркамп. Основното безпокойство, безпокойство на европейците е първо – по прозрачността на е, обществените поръчки, социални правила, опазване на околната среда. На второ място, в такива проекти има ли проекти, които ще са от полза на Западна Европа? И тук възниква много прост въпрос. Готов ли е Китай в момента да управлява света? Веднага ви казвам, не, не, ние не сме асоциирани. Съединените щати са били оттеглени. Основният въпрос е дали този проект отговаря на безпокойствата на европейците. В момента не. Второ, второ въздействие. Въздействието спрямо нашите цели. И е една от основните цели на този път на куприната, за който никой не говори, обаче промените в климата. Всички казват, чудно, чудно ще се пътува само с влак. Обаче, като погледнете, като погледнете, това са огромни проекти за инфраструктура, които неизбежно ще доведат първо до превишаване на цената и е, някакви изключително огромни проекти, които са излишни, с изключително лошо въздействие върху околната среда. Два прости въпроса. Първо, днес. Европейски съюз готов ли е да изтъкне основните си безпокойства? Прозрачност на обществените поръчки, като изисква спазване на правилата за околната среда, социалните правила. Първо. Второ. Вие вярвате ли, че ще се стигне до световно управление, като се има предвид, че лидер е Китай? Et donc vous avez la parole, monsieur Прети, pour... Имате думата, господин Прети, за да отговорите на въпросите. Bonne chance. Добър час. Благодаря, госпожо председател. На първия кръг от въпроси бих искал да кажа следното. Със сигурност банката е поела ангажимент в това отношение. Срещали сме се с представители на Financial Times. Е, милиарди американски долари са отделени за тази инициатива. И в нея са включени Бразилия, Русия, Южна Африка, не само Китай. На първите етапи на проекта се включваха търговски банки и други банкови институции от Китай. Впоследствие финансирането се увеличи от страна и на други финансови институции. Азиатската инвестиционна банка, например, също се включи. На следващо място – по ИРМТС ние оставаме основния стандарт. Няма да разследваме какво ще се случи в това отношение. Това е стандарт. И в проучването виждаме, че този стандарт широко се използва и в Азия. Така че в това отношение нещата са обещаващи. Но не можем да сме сигурни, че стандарта ще остане непроменен за в бъдеще. Относно казаното от вас малко по-рано, Важно е, е да следим какво се случва с проекта и да правим връзка с е, европейските транспортни системи. Трябва да има реципрочност при достъпа до пазара на обществени поръчки и така нататък. На въпросите за износа и за оценката на въздействието, както и този за финансовите връзки с Китай, мога да кажа следното. може да ни е отползва по-подробен анализ на китайската финансова система. Такъв може да бъде изготвен, но според мен това изисква да се съсредоточим върху проекти за специфична инфраструктура, защото е, BRI е много широко обхватна. От техническа гледна точка би било трудно да се направи оценка на последствията върху многобройните сектори – транспорта, търговията, заетостта и така нататък. Относно възможностите за износ от Европа, той зависи от много фактори, не само от транспорта и логистиката. Можем да кажем, че по-настоящем има значителен износ към далечния изток. Предишният слайд, който виждахте, ви показваше размера на износа на изток и на запад. И от този слайд видяхме, че европейските компании вече изнасят към далечния изток. Има потенциал за увеличаване на този търговски поток. Услугите, транспорта и логистиката според нас са ключов двигател, за да се увеличи този износ. не само по отношение на европейската инфраструктура, но и по отношение на инфраструктура на транзитните държави на пътя Европа към Китай. По отношение на финансовите ни отношения с Китай. Имаме доста финансови връзки вече, но те се установиха дори преди 2013 година да се лансира официално BRI. В Обединеното кралство има такива пристанища, които бяха купени от а, Китай. Напоследък а, и последното придобиване от страна на Китай в Пирея, то също се случи преди лансирането на BRI. Така че определено имаме, а, финансово сме обвързани с Китай. По отношение По отношение на разследването, това е един потенциален коридор, за който обаче не искам да излизам с становище, защото не сме го взели в предвид в проучването. Относно високоскоростните влакове на Балканите. Някой спомена Белград, Будапешта. Правят се инвестиции в това отношение там. Съгласно информацията, която имаме, виждаме, че Европейската комисия е направила анализ на спазване на условията за европейските тръжни процедури. 2017 година бе представено проучването на Европейския парламент и а, тогава бе обявена и страната под договора. China Railway International Group и унгарските железници са страна по договора. Така че това е съвместен проект между Унгария и Китай. А на последните въпроси, които ми бяха зададени, мога да кажа, че гарантирането за спазването на правилата на обществените поръчки не бе обект на проучването. Това е свързано, нашето проучване бе по-скоро техническо, но доколкото знам, държавите членки и Европейския съюз са тези, които следят дали е имало спазване на правилата за обществените поръчки. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Тази сутрин може да аплодираме господин Прети за това проучване. Благодаря ви. А, това е само началото на дискусията. В нашата комисия по транспорта ще се занимаваме допълнително с този въпрос, защото това е един важен приоритет – за нашето бъдеще. Отново ви благодаря, скъпи колеги. С това изчерпахме дневния ред за тази сутрин. Господин Вин Ван Декам, кажете. Госпожо председател, все пак бих искал да се върна на моето предложение и това на Исмая Ил Ертук, а именно е, е, този доклад за изследването да се разгледа и в делегацията за Азия и за Китай с Инта и с е, АФЕТ. Е, изследването е много съществено и би трябвало да решим заедно какво следва от тук, как ще действаме. Има редица политически аспекти, външнополитически аспекти също, така че Нещата са малко по-различни, отколкото предмета на самото изследване обхващат една по-широка сфера. Е, е, благодаря ви, господин Вин Ван Декам. Подбелязахме си вашето предложение. Ще направя всичко възможно. Ще се свържа с комисиите Инта и АФЕТ, за да може през следващите седмици да организираме координационно заседание, на което да обсъдим темата, която наричаме пътят на Коприната. По този начин на следващото ни координационно заседание ще може да обсъдим в какъв формат желаем да разглеждаме въпрос. Съгласни ли сте, скъпи колеги? Ще се видим отново в 14.30 в същата зала. Добър апетит!